Добър ден, дами и господа. Добре дошли. Моля, заемете местата си. И нека да приветстваме двамата държавни секретари от шведското председателство, които ще присъстват е, на нашето заседание този следобед. Знаете, че стигнахме до точка 20. Знаете, че 27 точка от дневния ред е свързана с а, програмата от Стокхолм в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Знаете, че тя е продължение на програмата от Хага в същата област – и така ние с нетърпение очакваме да чуем, да чуем първия държавен секретар, който отговаря за правосъдието и вътрешните работи. И след това ще дадем думата на госпожа Мина Джунгрен, която отговаря за въпросите на обежището и миграцията. Имате думата. Благодаря. Искам да поздравя членовете на комисията Либе. Най-напред благодаря за поканата да говоря пред вас по въпросите за подготовката на шведското председателство по програмата от Стокхолм. Нейното приемане е последица от програмата – от Хага и това е една от най-важните ни задачи. Очакваме с нетърпение една интензивна есен. Аз самия, както и госпожа Люнгрен, през септември проведохме много срещи с държавите членки, които изпратиха свои представители, за да дискутираме програмата от Стокхолм. Тези срещи бяха подходящо място да изразим своята позиция. Моето впечатление от тези двустранни преговори беше, че съществува а, един консенсус относно бъдещото ни сътрудничество. А сега председателството ще вземе предвид а, изразените становища така че те ще бъдат включени в а, програмата, която ще се обсъжда през есента. В края на октомври шведското председателство ще представи първия предварителен те, проект на текст. След това ще се проведат интензивни преговори, които ще доведат до среща на високо равнище през декември. Европейския парламент ще бъде ключов участник във всичко това. Шведското председателство вече проведе срещи с комисии от Европейския парламент. Очакваме с нетърпение да продължим това плодотворно сътрудничество през есента ние имаме интерес е, от това да се запознаем с е, приоритетите на парламента, така че през ноември да можем да се запознаем с вашата резолюция. Целта на шведското правителство е една амбициозна и балансирана програма от Стокхолм. Амбициозна в смисъл, че искаме тя да отразява все по-голямото значение на сътрудничеството на Европейския съюз в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Програмата трябва да бъде дългосрочна, защото тя ще бъде основа за едно засилено сътрудничество. Много след петте години, които тя ще покрие. Програмата трябва да постигне баланс между мерки от репресивен характер и мерки за защита на целостта на индивидуалните и фундаментални основни права. Тази програма ще бъде основа за нашата бъдеща работа. която трябва да бъде в полза на гражданите на Европейския съюз и трябва да добави стойност към техния живот. Държавите членки по време на двустранните преговори през септември многократно очертаха това. Много важен елемент е борбата с престъпността, Нашите народи очакват Европейския съюз да улесни мерките в борбата с престъпността и засилване на сигурността и правосъдието. Необходимо е да се осигури сигурност, но не и за сметка на основните човешки права. Необходимо е мерките за сигурност и мерките за спазване на човешките права да вървят ръка за ръка. Що се отнася до борбата с трансграничната престъпност и засилване на сигурността, това са големи предизвикателства предвид тероризма, трафика с хора. Това са постоянни феномени на нашия континент, които се допълват и от нови а, видове престъпления, включително престъпления, извършвани по интернет. Многократно се споменават различни видове престъпления, които трябва да бъдат приоритет в нашето сътрудничество по наказателните въпроси. Тоест, тероризъм, сексуална експлоатация на деца, трафик на дрога, трафик на хора, престъпления с помощта на новите технологии, економически престъпления и корупция. Всички те изискват сътрудничество на европейско равнище. Изключително позитивно е това, че държавите членки са съгласни, че именно това са приоритети те за сътрудничество в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Не можем да допуснем националните граници да ни попречат в борбата с тези престъпления. Забелязва се увеличение, засилване на трансграничното сътрудничество – и е необходимо да продължим със своите усилия за сътрудничество между полициите на различните държави членки. Необходими са ефективни системи за обмен на информация и обмен на опит и добре развити работни методи. Именно това е основата за борба с всички тези проблеми. Що се отнася до оперативното сътрудничество, по време на двустранните преговори много делегации предложиха подкрепа за една по-силна роля на Европол. В много държави членки той улеснява трансграничното сътрудничество. Европол може да работи като един краягален камък в по отношение на сътрудничеството на полицията в различните държави членки. Утре председателството заедно с Европол ще проведе една извънредна среща на министрите в Хага относно ролята на Европол и неговия потенциал. Разбира се, членовете на комисията Либе също са добре дошли. важна част от ефективното трансгранично сътрудничество. е обмена на информация. Националните полиции понякога разполагат с информация, която трябва да обменят помежду си. Това се случва в рамките на правното сътрудничество. Именно към това можем да допълним, именно а, за тази цел е необходимо обмена на информация да бъде направен по-ефективен и да има а, един стандартен вид. Не трябва да забравяме а, защитата на данните, И а, не трябва да забравяме, че събраната информация не трябва да бъде запазвана по-дълго от а, необходимото. Тази задача не е невъзможна, тя е една необходимост. По време на двустранните преговори много държави членки подчертаха важността и проблемите свързани с а, взаимното доверие по отношение употребата на една такава административна система. Сигурна съм, че ще постигнем съгласие относно това сътрудничество. Става дума за доверие между националните органи и това как всеки народ вярва на мерките, които ние определяме. Органите в държавите членки трябва да могат да разчитат един на друг и да могат да прилагат своите решения и постановления. Мерките за засилване на доверието, опитите за усилията за обучение и обмен на опит също са много важни. Говорим за нещо подобно на програмите Еразъм, но в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Вероятно най-важната мярка за засилване на доверието е гаранцията, която можем да дадем на своите народи. Става дума за правата на на всяко лице по време на наказателни дела, независимо дали става дума за извършител или жертва на престъпление. Успяхме да постигнем споразумение относно общи минимални права за наказателните производства. Необходимо е да бъдат защитени правата на индивида, както и да има правна сигурност. Държавите членки трябва да постигнат споразумение за една пътна карта относно правата и стъпките, които ще ни отведат до тяхната защита. Необходими са инструменти, ориентирани към резултата, които да имат добавена стойност за всеки отделен гражданин. Първата стъпка към това е един общ инструмент за писмения и устен превод, който се надяваме ще бъде съвсем скоро прият. В същото време необходимо е да гарантираме основни права за обвинените в престъпления в Европейския съюз. Необходимо е да се уверим, че жертвите на престъпления също са третирани по подходящия начин. Да не забравяме свободата на придвижване в рамките на Европейския съюз – което прави гражданите на Съюза по-уязвими и увеличава вероятността те да станат жертва на престъпление в друга държава членка. Необходимо е всеки от тях в такъв случай да разполага с информация на език, който разбира. Необходимо е нашите граждани да получават защита преди, по време и след съдебните производства. Зная, че това е въпрос, повдиган от Европейския парламент в миналото като приоритет и се надявам, че мога да разчитам на вашата подкрепа и конструктивно сътрудничество в засилване правата на жертвите на престъпления в Европа. Това бяха някои от важните въпроси, повдигнати от е, Швеция и много други държави членки по време на нашите дискусии по програмата от Стокхолм. И сега искам още веднъж е, да наблегна на надеждите си за близко сътрудничество с Европейския парламент и комисията Либе, в частност в следващите месеци. Благодаря за вашето внимание и очаквам вашите коментари и въпроси. Преди това обаче искам да дам думата на моята колега Мина Люнгрен, държавен секретар, която ще сподели мнението си за въпросите на обежище и миграция. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комитета по граждански свободи, за мен е удоволствие да бъда тук като представител на шведското председателство и да ви представя нашата работа по Стокхолмската програма. Преди около един месец вие имахте удоволствието да чуете мнението на министъра на правосъдието и на министъра на външните работи. Те подчертаха, че за тях е много важно да се сътрудничат с Европейския парламент. Затова днешната ни среща ще продължи тези дискусии. Както каза и министърът на миграцията, интереса от страна на нашите граждани – нараства именно по въпросите на убежището. В Швеция има един дебат, който се провежда в медиите, не само обичайните медии, но и в интернет. А, дебат между политически групи, доброволчески организации. И в резултат на този дебат наблюдаваме все по-голямо участие на гражданите. А, интерес по въпросите на убежището. За това искам да ви поговоря за различни аспекти на стокхолмската политика, миграционни въпроси, визови въпроси и свободното придвижване на хора. Ние смятаме това за една стратегическа работна програма, която ще бъде един ръководен документ за следващите години. Нашата амбиция е тази работа да доведе до една по-безопасна и в същото време е, с отворени граници Европа, където се спазват а, човешките права. В Европейския съюз през последните години има голям напредък по отношение на човешките права. Имаме общо законодателство, имаме общи критерии за изграждането на имиграционна политика и на системи от обежища. Повечето от мерките по хабската програма или вече са изпълнени или се изпълняват в момента и ние много се радваме. Европейският парламент играе все по-голяма роля в а, този процес, а, който започна през 2004 година. Също така Европейския съвет а, прие Европейски пакт а, за убежище и иммиграция. Като по силата на този пакт а, държавите членки се задължават да имат справедлива, ефективна и координирана политика, която да се спра с предизвикателствата на миграцията. Приемането на този пакт дава нов политически тласък в а, тази област. Бих искал да припомня, че пактът не е окончателен документ. Той представлява част от основата на новата ни програма. Паралелно с това комисията проведе широки консултации с националните парламенти, неправителствения сектор, с гражданите. И много хора имаха възможност да се изкажат по въпросите на бъдещата политика. И сега е време да се възползваме от резултата на това допитване и да приведем в изпълнение Стокхолмската програма. Съобщението на комисията от юни месец по въпросите на миграцията е много важен принос в тази област. През а, юли месец ние му обърнахме внимание в а, Стокхолм. И аз съм съгласен с господин Гранес, че а, трябва да има а, доверие. А, тря, трябва да има взаимно доверие. Също така, по време на министерската среща в Стокхолм, беше повдигнат въпросът, че добре управляната миграция може да донесе много ползи, както за отделните страни членки, така и за Европейския съюз по принцип. Това също се отнася и за отделните иммигранти и за страните, от които те произхождат. Ако трябва да отговорим на Лисабонската стратегия, и призива за динамична економика, то ние трябва да се справим и с демографските предизвикателства и придвижването на работна сила. Въпреки, че в момента има економическа криза, трябва да имаме предвид, че нашата програма се прави за 5 години напред през този период економическата ситуация ще се промени. И затова дори и днес ние е, трябва да предложим такива реформи, които да позволят на Европейския съюз е, да привлича квалифицирани работници в бъдещето. Когато започне растежа на економиката, ние трябва да може да се справим с е, нововъзникващите нужди – държавите членки се е, постигат съгласие по въпроса, че програмата е, трябва да е, създаде положителен ефект както за страните членки, така и за трети страни. Държавите членки ще определят сами броя на емигрантите, които ще имат достъп до трудовия пазар. Съществува съгласие по въпроса, че държавите членки трябва да се борят съвместно с нелегалната иммиграция, да имат собствена и ефективна политика за екстрадиране като един а, необходим компонент за изграждането на доверие в а, имиграционната политика. Frontex или оперативното сътрудничество по външните граници е особено важен инструмент, който трябва да бъде укрепен. Укрепването на Frontex е просто една от многото мерки, които трябва да се предприемат. Също така трябва да се засили сътрудничеството с страните, от които произхождат иммигрантите и с транзитиращите държави. Трябва да се увеличи сътрудничеството в областта на развитието, за да има нова сигурност и устойчивост на развитието а борбата с нелегалната емиграция трябва да има балансираща роля, за да може сигурността да не се случва за сметка на легалната емиграция. Или пък на ограничаването на достъпа до беженците, търсещи убежище. има определен риск при придвижването на самостоятелното придвижване на деца затова трябва да има насоки за контролиране на незаконната иммиграция, като това в същото време се балансира с останалите мерки. Също така трябва да се спази принципа на солидарност и споделената отговорност, тъй като миграционният натиск върху Съюза е предизвикателство пред всички държави. Именно за това трябва да има устойчивост на нашия подход в краткосрочен и дългосрочен план. Трябва да се вземат мерки в много различни области с оглед на един глобален подход към иммиграцията. Трябва да се направят предложения за по-ефективна политика за реадмисия в момента тече един пилотен проект в Малта, който каса индивиди, ползващи се от международна защита, които ще бъдат разпределени в останалите държави. Така че в крайна сметка трябва да се спази принципа на солидарност както между страните членки, така и солидарно с трети страни, които са най-уязвими към иммиграционния натиск или пък страни, които изпитват особено натоварване върху системата за беженци. Целта на обща система за убежищата си остава една и съща. В началото стои принципа за равностойно третиране на а, всички търсещи обежище, независимо от а, това в коя държава те постъпват. По време на среща в Стокхолм беше постигнато съгласие, че трябва да има обща система от обежищата, която да дава по-добър достъп до всички. А това изисква координация в процес на взимане на решения една от най-важните точки и предпоставки за постигането на а, това е взаимната координация. Също така системата от обежище има и а, един външен аспект, а и именно възстановяването на бежанци от трети страни. Има а, индивиди, които сами не могат да достигнат Европейския съюз. Например, това са хора, които а, се намират без женски лагери и не могат а, да имат никаква сигурност за своето бъдеще. Така че заедно с Върховния комисариат за беженците трябва да се прилагат подобни програми. Наскоро комисията предложи съвместна програма за възстановяване на беженците. И аз мятам, че през есента ние ще можем да проведем един диалог с парламента, за да се изработи една такава програма, колкото се може по-скоро. И така, уважаеми членове, както каза и държавният секретар Гранер. През септември ние се срещнахме с представители на държавите членки в Стокхолм и по време на нашите срещи ние чухме различни мнения, които подчертаваха важността от конструктивна оценка на правните механизми и програми, за да може да се подобри изпълнението на програмите и да се създаде по-добра представа за възникващите нужди от нови предложения. А, така че ние трябва да погледнем назад, за да можем да тръгнем напред много държави членки подчертаха нуждата от изграждане капацитет в Европейския съюз чрез реално сътрудничество. Част от това е създаването на Европейската служба за, в подкрепа на убежищата. Също така много делегати подчертаха важността на външните отношения и тяхното и тяхното обвързване с иммиграционната политика. Така че а, ние имаме амбициозни а, цели в рамките на една конкретна програма. Имаме ясни приоритети и нашата обща цел е процесът да бъде открит и прозрачен, за да могат да се включат всички държави членки ключови играчи. Знам, че задачата е трудна. Надяваме се да имаме конструктивен диалог с Европейския парламент тази есен и смятаме, че вашата работа е наистина много важна и може да допринесе за успеха на програмата. А крайният резултат трябва да бъде подкрепен от всички държави, трябва да бъде подкрепен и от съвета и от парламента. Благодаря ви. И разбира се, имате думата за въпроси и коментари. Всички ние знаем, че амбициозната е, Стокхолмска програма е много важна за работата на нашата комисия. Вече видях 20 вдигнати ръце от а, е, наши членове, така че, моля ви, ограничавайте се до 2 минути. Господин президент, е, е е, Благодаря, господин председател. Направеното представяне на Стокхолмската програма беше много интересно. Искам да спомена няколко неща за общата политика по убежищата. Най-напред, каква трябва да бъде целта на нашата политика в този сектор? Мисля, че трябва да бъде ясно. Според мен, целта трябва да бъде обща политика по иммиграцията и убежището, която да е справедлива и да има солидна основа. Трябва да бъде справедлива, за да защитава тези, които заслушават това трябва да бъде справедлива по отношение на държавите, които а, имат, а, които са изправени пред големи загуби. Необходимо е да се защитават лицата, които заслужават да пребивават на територията на Европейския съюз. И а, тази политика трябва да бъде строга по отношение на онези, които не заслужават това. Ето защо, що се отнася до политиката за връщане, съгласен съм относно важността на политика към доброволно връщане. Информиран съм за няколко проекта в различни държави, които са наистина ефективни и които трябва да бъдат засилени. Необходимо е да бъде последван примера на тези държави, защото по-хуманно е лице, което трябва да се върне в съответната държава, да бъде помолено, а не принудено да направи това. Необходимо е нашата работа да бъде по-добре координирана, да организираме съвместно пътуване за такива лица. Необходимо е да се поработи по този аспект. Освен това, не трябва да забравяме сътрудничеството на международно ниво, което е от е, огромна важност. Без сътрудничеството на трети държави, а, ние няма да можем да се справим. Необходимо е да отчетем Либия и Турция, проблемите, пред които те са изправени и, необходимостта да защитят външните си граници. Необходимо е ние да им сътрудничим в тази посока. Необходимо е да разгледаме Женевската конвенция Необходимо е службата на европейско ниво да има необходимия капацитет да разглежда кандидатурите за обежище. На трето място Frontex. Необходимо е да бъде преразгледан на мандата на Frontex, така че службата да бъде по-ефективна. Знаем, че до момента държавите членки не оправдаха надеждите на Фронтекс. Необходимо е да вземем решение относно факта дали агенцията Frontex трябва да има свои собствени активи. Знаем, че до този момент това не беше така. Ето защо необходимо е да вземем всичко това предвид. И накрая, но не на последно място, принципа за солидарност. Изглежда, че в южните региони на Европейския съюз се счита, че съответните държави членки трябва да спасяват сами иммигрантите, които пресичат Средиземно море. Те смятат, че нямат възможност да изпращат обратно тези иммигранти. Необходимо е да създадем механизми за солидарност с тези държави – така че да можем да превърнем всички тези думи в действия. Uh, Благодаря още веднъж. Още веднъж напомням, че максималното време за изказване е 2, 3, максимум 4 минути, иначе няма да успеем да приключим на време. Необходимо е всички, които заявиха желание за участие, да се изкажат. Госпожа Ханиш Плешер. Благодаря. Аз ще говоря малко по-бързо, отколкото е обичайно. Заместник министърката каза, че Европейската зона на свобода и сигурност трябва да бъде разширена възоснова на взаимно доверие в правните системи на страните членки. На практика обаче това доверие не винаги е оправдано. Ние имаме обаче нужда от пътна карта за процесуалните права. Проблема обаче до този момент беше в съвета. Възхищавам се на вашите амбиции. Мисля, че взаимното доверие е, трябва да не трябва да остава затворено само в рамките на правителствените ръководители. Искам да кажа няколко думи по въпросите на политиката за убежището и миграцията, където също трябва да има солидарност между държавите членки. Що се отнася до наблюдението на границите, експертното знание, екипи на място, които а, обработват а, а, които придружават а, а, търсещите обежище обратно в техните държави, настояват за, настояват за доброволна солидарност, но Моя въпрос е кога всичко това ще спре? Кога ще дойде края на чудесните заключения на съвета, където се говори непрекъснато за солидарност, която не се случва на практика? През 2010 година не изтича срока, в момента имаме 2009 година и нищо не се е случило. И последно, шведското председателство а, каза много хубави думи в Страсбург а, за равни права между а, всички. Примерно, когато става дума за хомофобия в Литва, аз подадох писменно запитване по този въпрос. Днес получих отговор, който гласи, че съвет не, не се е изказал по този въпрос. За мен това е скандално. Съвета сам си е виновен а, за това, а, че а, гражданите на отделните страни членки нямат равни права и това го правим във всякакви а, други въпроси. По въпроса на млечните квоти, износ на месо за Русия и така нататък. И мисля, че е крайно време да говорим открито по въпроса, когато се потъпкват правата в страните членки. И аз ще се опитам да бъда кратък, въпреки че е много жалко, че непрекъснато имаме толкова малко време, тъй като е, много депутати се занимаваха много е, интензивно с Стокхолмската програма, а сега ни принуждавате да говорим толкова бързо и кратко. Затова трябва да бъда малко по-повърхностен, отколкото ми се иска. Благодаря на държавния секретар Гранер за представането и за волята да подкрепи гражданските права с фокус върху защитата на личните данни. Искам да а, се спра на три а, въпроса. Първо, в програмата, поне така както аз съм начал до този момент, а, програмата е доста обща по въпроса на засилването на гражданските а, права. А, липсват също така а, принципите за оценка на настоящите мерки. Те са доста неконкретни, въпреки че шведския парламент каза, че а, е задължително да има пълна а, и задълбочена оценка преди да вземе нови мерки, което за мен е много важно, именно защото а, защото сега става дума за е, подмяна на настоящите мерки с по-скоро превентивни а не толкова за случаите, в които е на лице някакво конкретно съмнение. Е, това са тенденции на развитие, е, на които трябва да гледаме критично. Освен това, борбата с престъпността няма да стане по-успешна с повече полицейски мерки, мерки за сигурност, а по-скоро с превентивни мерки предотвратяването на престъпленията няма да се случи с е, мерки за наблюдение. Е, и мисля, че трябва да се постигне равновесие между наказателното преследване е, и защитата на гражданските права. Мисля, че в Стокхолмската програма няма баланс между тези два момента. Благодаря. Благодаря, господин Филидес. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на представителите на шведското председателство и на, най-вече на госпожа а, Аз искам да подкрепя нейната готовност да създаде а, такъв орган за убежищата, тъй като това ще бъде особено полезно за нас. В Кипър се получават много молби за убежище поради економическото и географското положение на Кипър. Така че смятам, че точно този орган ще ни помогне да се справим с някои хуманитарни въпроси. Затова смятам, че е много добре на кандидат бежанците да се предоставят подходящите услуги в рамките на един солидарен подход от, държавните, от държавите. Средиземноморските страни отдавна имат този проблем, а, имат проблем с големия брой бежанци и смятам, че органа за подкрепа на убежищата трябва да бъде ситуиран в Средиземноморския регион, за да може да функционира по-добре тъй като тези страни са на огневата линия, така да се каже, и получават най-много молби за убежище. Така че е, е, смятам, е, че те имат най-голяма нужда. Също така смятам, че колкото по-бързо се създаде този орган, толкова по-добре. Благодаря, госпожа Келер. Благодаря. Аз а, искам да се справя въпроса за балансирания подход, а, тъй като основните човешки права винаги остават едни и същи и няма нужда да се балансират с каквото и да било. Не знам а, да, дали се запознаехте с, с предложението за изменение на Агенцията за основните права, които бяха получени тази сутрин тази Европейска агенция за основните права а, има много правилен подход и смятам, че Стокхолмската програма трябва определено да ги вземе под внимание. Също така, определено искам да подкрепя мнението на агенцията че Стокхолмската програма визира само гражданите на Европейския съюз, а не гарантира правата на жители на други държави извън съюза. Особено като имаме предвид, че агенции от типа на Frontex вече са нарушавали човешките права. Аз смятам, че трябва да гарантираме правата и на други засегнати групи. Също така смятам, че доверието в институцията на Европейския съюз трябва да идва не от ефективността на имиграционната политика, а от спазването на човешките права. А, и във връзка с това искам да подчертая, че системата за убежищата не винаги работи в европейските страни и работа е определено трябва да се подобри. Също така и солидарността, тъй като до сега принципа на участие беше доброволен. О, и а, смятам, че солидарността не трябва да бъде доброволна. А, за, а, за това а, наистина искам да подчертая, че солидарността трябва да бъде задължителна и да се позва на Дъблинската конвенция. Благодаря, господин Хауриге. И, искам а, а, да започна с, с като подчертая е, факта, че в момент, когато все повече хора оспорват дейността на Европейския съюз, ние трябва наистина много внимателно да се справим с проблемите. И така, първия ми въпрос е какво смята шведското председателство по отношение на Eurojust? и работата на Eurojust. също така, какво мислите за растежа на трансграничната престъпност? А, а, а, дали съвета осъзнава а, това главомно нарастване на престъпността? Третия ми въпрос е какво смятате за налагането на еднакви престъпления в различните държави, тъй като а, Определено има различия в преследването на определени престъпления в различните държави. Например, проституцията, проституцията в Швеция, проституцията в други държави. Не е ли необходимо да се съгласиме за еднакъв подход към трансграничната престъпност? Също така, не смятате ли, че трябва да имаме и политика, която по подобие на иммиграционната политика да засяга въпросите за самостоятелно пътуване на деца. А, сега Следващия представител има думата. Бих искал да похваля шведското председателство за добрия доклад. А, ние чухме доста добри думи за правата на гражданите, за основните права, но ние слушаме тези думи от много години и аз вече започвам да се чудя какво означават а, тези права когато говорим за събирането на лични данни и за наблюдението на гражданите, мен ме интересува по-конкретно къде са границите, защото изглежда, че няма никакви граници. Дори Швеция има драконовски мерки за наблюдение на гражданите и правителството има право да събира всякакви данни за ДНК, за пътуване, за телефонни имейл разговори, за банковите сметки. Бих искала да разбера и то днес къде е границата на мерките за наблюдение. Бих искала съвета да каже какво мисли за равенството и за борбата срещу дискриминацията, тъй като има страшно много примери, когато съвета обявява, че няма да се мести във вътрешните работи на държавите. А аз смятам, че а, основните права са нещо универсално. Ако не се спазват основните права, ако няма борба срещу дискриминацията, ако не се пази свободата на личността, то тогава как така ще спазим правата на гражданите? Има и един пример, днешен пример. Един филипински гражданин, който беше под подозрение от участие в терористична организация, влезе в а, черния списък на е, Европейския съюз. И а, съда постанови, че това е нарушение на първенството на закона. И колко още такива примери трябва да чуем, докато разберем, че а, трябва да започне да се спазват а, демократичните стандарти. Затова много искам да разбера вашето мнение за равенството и за спазването на основните права по конкретен начин. Благодаря. Благодаря, господин Бургецио. Благодаря, господин председател. Няколко бързи въпроса от представянето, които възникнаха от представянето, което чухме. Това беше едно интересно описание на плановете на шведското председателство. Съгласно инициативата от пакета от Стокхолм относно сътрудничество в областта на предоставяне на обежище. Искам да задам следния въпрос, тъй като тук имаме представители на шведското председателство. Има много държави, които са много далеч от така наречената огнева линия, т.е. от мястото, където е най-голямо напрежението и натиска. Според мен необходимо е да се обърне внимание и на тези държави. Необходимо е да се види колко сериозна е ситуацията, да се избегнат по-лошите последици, защото заедно с потока иммигранти има и по-сериозни заплахи, а именно престъпници, мафия. Това е една голяма заплаха. Тук говорим не само за хора, които са отчаяни и се борят за по-добър живот в Европа, а и за това, че на тях им се помага от страна на мафията. Наясно съм, че шведското председателство има най-добри намерения. Необходимо е да се вземем с въпросите на иммигрантите тогава, когато те влизат в територията на Европейския съюз но не трябва да допускаме в 21 век а, трафик на хора. Смятам, че сега е момента да започнем да, да започнем работа по едно съществено постижение. Аз сигурен съм, че председателството е отворено към консултации и съвети по отношение на споменатия риск. Чухме представители на Кипър, на Малта, на Италия. Всички тези държави са принудени да се, понякога да се намесват без необходимата координация. Необходимо е да се прекрати това, защото то придоби огромни чудовищни из измерения. Не, го, не можем да говорим за хуманитарно отношение. Още веднъж искам да напомня за ограничението на времето за изказване. Моля, уважавайте го. Благодаря. Госпожа Лунгрен говореше за по-голяма иммиграция във връзка с една динамична економика. Тя говореше за хората не като за човешки същества, а като за резултат от продукция. Според мен това е недопустимо. Имиграцията вече трансформира много части от Европа до такова състояние, в което те не могат да бъдат разпознати. Аз самия този следобед се опитах да говоря бавно и така, че баронес, някоя баронеса, която присъства на нашето заседание, да не, ни, да не би да разбере погрешно моите думи. Благодаря, господин председател. Аз също бях обезпокоена от идеята за економическа ефективност, която се възприема като двигател на политиката по иммиграция. Според мен политиката по миграция се развива в Европа и е необходимо да има един демократичен диалог относно какви да са водещите принципи и сили на тази политика. Моят въпрос към шведското председателство е до каква степен правосъдието трябва да бъде основен принцип на нашата политика по миграцията и до каква степен искате този въпрос за миграцията да бъде видян и разгледан в един по-широк контекст на социално-економическа на социално-економическо правосъдие. Говорим за човешките права в контекста на миграцията. Не трябва да забравяме, че повечето от мигрантите са принудени – да търсят обежище в Европа и да изоставят родните си места. Много често става дума за жени, например филипински работници, които изоставят своите семейства, деца, своята общност. И всичко това е причинено от несправедливите економически политики на 100 и неолибералната глобализирана политика, която се покровителства от Европейския съюз. Нека да поговорим за правата на третия свят на економически суверенитет. Нека спрем да говорим за неолибералната свободна търговия, която Европейския съюз толкова много подкрепя. Нека поговорим за економическа справедливост, която ще позволи на тези общности да останат незасегнати и да не се налага на милиони хора да напускат техните редици и да оставят семействата си зад гърба си. Мисля, че това трябва да бъде центъра на една дискусия по въпросите на миграцията. Искам да повдигна въпроса за проблемите на новите държави членки. Аз съм представител на Унгария. Някои от тях стават толкова бедни, колкото са и страните от третия свят. Това е проблем свързан с човешките права, с правото на миграция. Необходими са програми за адаптиране на програмите – Не трябва да забравяме черния пазар на работници, трафика на хора, на жени. И искам да обърна внимание на шведското председателство към тези фактори. Моля, обърнете внимание на новите държави членки и най-вече на Унгария, защото там ситуацията по отношение на миграцията е почти същата, както в третия свят. Благодаря. Виждам, а, че има и други желаящи. А, госпожа Сипа от две минути. Благодаря, господин председател. Аз искам да засегна два въпроса. В миналото многократно сме чува колко е важно взаимното доверие, ако искаме да имаме успех в борбата с организираната престъпност и други подобни неща. Точно това обаче се оказва проблем, т.е. това доверие все още липсва. Моето впечатление а, често е, че членовете на съвета взимат решение да постигнат успех. Същите обаче тези членове на съвета, когато се върнат обратно в техните държави членки, са доста колебливи, ако се изразим съвсем предпазливо в прилагането на такива мерки. Е, и, и първият ми въпрос е, бихте ли отрекли това, което казвам? Второ, втория ми въпрос е следния. Говори се за про, пространство на свобода и е, право. Много граждани обаче е, имат противоречив опит или точно противоположния опит в своето ежедневие без значение дали ще бъда обран в някоя държава членка, дали ще бъда участник в пътно-транспортно происшествие и така нататък, проблемите са едни и същи. И гражданите просто не разбират как е възможно в една обединена Европа да съществуват такива проблеми. Не могат ли те да бъдат разрешени съвместно? И това няма ли да бъде част от Стокхолмската програма? Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа няколко думи за защитата на основните права, най-вече в личната сфера. От една страна имаме защита на личните данни и а, от друга страна съществува правото на лична неприкосновеност, имам предвид по-специално насилието срещу жените. А, имам следния въпрос към шведското председателство. Когато говорите за защита на жените, станали жертви на насилие, мислили ли сте за това какви превентивни мерки могат да бъдат взети, как могат да бъдат предотвратени тези престъпления и дали държавите членки биха могли да въведат нещо, което да работи в тази посока и да гарантират пространството на свобода, сигурност и, и сигурност в Европа. Имам предвид по-специално жените, имам предвид домашното насилие а, и, а не само защитата на личните данни. Мисля, че е важно това също да бъде приоритет в работата на шведското председателство. Бих искала да знам дали са планирани мерки в тази насока. Аз имам множество идеи, като започнем от обучение на полицейските служители, и е, съдебните служители, когато става дума за насилие срещу жените или пък мерки за отдалечаване на извършителите от мястото, където живеят жертвите. Друга мярка би могла да бъде обмяна на информация, сътрудничество между страните членки за защита на основните права. Това според мен би трябвало да бъде приоритет на, чешко, на шведското председателство. И някои от така изброените мерки биха могли да бъдат включени в документа. Става дума не само за това да бъдат защитени жените, а да бъдат предотвратени престъпленията. Госпожа Фонтро, имате думата. Благодаря, господин председател. А, смятам, че има две основни задачи, за да убедим а, хората в а, справедливостта на Стокхолмската програма в светлината на наследството от Тампере и от Хага. Е, смятам, че по отношение на предоставянето на убежище, наистина трябва те първа да се създаде общ режим за убежище. смятам, че трябва отначало да се преразгледат инструментите, които сме прилагали. Е, всички знаят, че е трудно да се престъпят европейските граници, но, например, при действията на Frontex хора, които идват е, по море, много трудно могат да имат достъп до системата за обежище и ако вземем случая с Кале е, и с лагера, който беше затворен там, аз мога да кажа, че хората не подадоха молбите си, защото не искаха да бъдат изпратени обратно в Гърция или в Малта или на други места. И затова ние е, трябва ясно да видим къде са пречките, които поставяме пред бежанците. Също така смятам, че нашата политика за реадмисия и за задържане на иммигранти и на непълнолетни нарушава човешките права. А ние постоянно говорим за уважаването на човешките права. Така че е добре да започнем да действаме по този въпрос. Да видим дали сега прилаганите инструменти защитават човешките права или по-скоро трябва да ги проверим. Аз наистина се надявам, че Стокхолмската програма ще промени статуквото и ще доведе до напредък. Благодаря, господин председател. А, бих искал да изразя а, благодарност към шведското председателство за представянето на програмата и да задам някои въпроси във връзка с защита на деца, тъй като имам определен опит в тази насок. В момента в Европейския съюз има едно голямо семейство от 27 държави а, и всичко изглежда добре а, в рамките на това голямо семейство. Но а, именно при семействата, когато се случи един развод, децата най-често страдат. И в този процес се намесват много организации, а много често дори съда не взима правилните решения. Не смятате ли, че по отношение на правата на детето, Стокхолмската програма трябва да засегне е, въпроса за защитата на детето? а не да се занимава с, с защита на страните в а, развода, например. Не смята ли, че трябва да има механизъм за обмен на информация между институциите в тази връзка? Втори ми въпрос е свързан с а, нелегалната иммиграция. Вие смятате да ограничите нелегалната иммиграция, но не бих могла да кажа, че това е правилно. По-правилно би било да се работи по факторите, които пораждат миграцията но дори това не е наш а, приоритет, а, тъй като в резултат на миграцията ние изпитваме огромен натиск върху трудовия си пазар. Така че аз искам да чуя какви са вашите конкретни мерки в тази насока. Благодаря. А, натъжавам се, а, когато Слушам а, изложението на шведското председателство относно политиките а, е, по въпросите на обежището. Те искат да се борят с престъпността, искат повече сигурност, а единственият отговор, който могат да а, предложат е, е а, а, комбинирането на инструменти за вътрешна и външна сигурност те правят това, игнорирайки е, реалността. Те никога не са контролирани, никога не са оценявали Frontex. Искат обаче да го направят по-ефективен и за това аз се питам е, какво става със сигурността на онези, които е, остават пред затворените врати на Европа и имат истински причини да молят за убежище. Аз бих искала да разбера от вас следните три неща. Първо, какво се прави в Стокхолмската програма за това пред вратите на Европа да умират колкото може по-малко хора, защото те нямат никакъв шанс да влязат в Европа, въпреки че имат причини за това. Второ, вие казвате, че трябва да се борим с нелегалната миграция. Това са понятия, с които трябва да работим много внимателно, защото много бързо легалната миграция може да се превърне в нелегална. Границата между тях много често е доста тънка. И когато искаме да се борим с нелегалната миграция, бих искала да разбера от вас как възнамерявате да предотвратите факта, че често непредружени деца достигат до Европа по нелегални пътища. Как ще ги защитите? Колегата от шведското председателство каза, че ще намалите риска. Как ще го намалите този риск? За мен е пълна загадка. И трето, е, винаги съм била за а, е, съвместна политика по въпросите на обежето. Знам, че трябва да имаме хармонизирана политика а, е, и че трябва да имаме стандарти, но съм много загрижена а, по отношение на съвместимостта на програмата на председателството и Женевската конвенция. Вие казвате, че искате да провеждате а, обща европейска политика по въпросите на обежището. Как ще гарантирате а, това бежанците да по, получат правата, които имат? А, това за мен също е загадка и според мен Стахомската програма се разминава с действителността. Господин Пападополос. А, а, разбира се, Швеция сигурно а, се радва на своята зона на сигурност и безопасност а, поради географското си а, положение. Аз обаче идвам от Кипър и смятам, че има огромна разлика между положението на Малта, Испания, Кипър, Италия и другите държави. Е, смятам, е, че с увеличения брой на мигранти, които се насочват към нашите държави, е, ние не получаваме необходимата солидарност от нашите партньори. смятам, че също така има една вълна от преселници от Турция, които се заселват в окупираните територии е трудно да се приложи принципа на солидарност по отношение на тях. В района на Егейско море се вижда, че Турция пречи на действията на Фронтекс с действията на своята армия. И така искам да попитам отново, къде е солидарността там? Също така смятам, че базовите ни права са потъпкани от времето на окупацията. Е, и а, също така смятам, че въпроса за свободното придвижване трябва да се повдигне е, в рамките на контекста на солидарността. А, какво ще направи шведското председателство за а, за наказването и санкционирането на нарушението на европейските стандарти, а, както наблюдаваме такива нарушения в Турция. И а, как ще се пребори потока от незаконни мигранти от Турция, например? Следващия участник има думата. Искам да благодаря на Шведското председателство за подробното изложение, тъй като бяха засегнати много въпроси. Но аз искам да подчертая, че със сигурност по пътя на прилагането ще се срещнат много пречки, тъй като всички ние имаме различни виждания по отношение на човешките права и основните права госпожа Ентфелд засегна въпроса за съхранението на данните и за интегритета. Смятам, че както в моята държава, така и в Швеция съществува въпрос за защитата на правата на детето. И тъй като всички държави са подписали тази конвенция, мен ме очудва факта, че Стокхолмската програма а, не отделя специално внимание на правата на децата, а особено когато говорим за правата на беженците. И така, последно има думата господин Бонс. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, а, когато имахме удоволствието да обсъдиме плановете на председателството, мога а, да кажа, а, е, е, че ние не можем да бъдем доволни от а, плановете на председателството, тъй като а, когато се случват различни проблеми в Европа и има един огромен иммиграционен поток, то тези въпроси въпросите за масовата емиграция, например в Холандия и в други държави, където проблема струва милиони евро нямаме резултатна стратегия е, за борба с проблема. Броят на безработните нараства, имаме економическа криза и аз не смятам, е, че масовата миграция ще ни реши проблема. Защото е, хората, които е, идват в, в държавата, също не остават вечно млади и трябва да оставим една точна граница, където да спрем масовата емиграция. Виждам, а, че всички имат а, голям интерес към Стокхолмската програма а, и сега е време да чуеме отговора на министър Гранер и на министър Люнгрен. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на английски. Както казах, в рамките на Европа Швеция не е голяма държава. За мен беше много интересно да чуя целият дебат в залата, тъй като то е пряко отражение на политическия дебат в а, рамките на цяла Европа, в рам... между националните парламенти и смятам, че отразява гледните точки на правителствата на отделните държави. Смятам да се спра на няколко примера, защото няма да мога да отговоря на всички въпроси а, чухме ясно въпроса за защита на правата на човека. Чухме ясно въпрос и за подобряване на ефективността на полицейското сътрудничество. И смятам, че и двете гледни точки са верни и от това ще произлезе баланса. Така че аз смятам, че е лесно може да отговорим на въпроса за основните човешки права. Дали тези права се получават по рождение, по природа или от Бог, това не е толкова важно. По-важното е, че има правилно изложение на тези права в Европейската конвенция за правата на човека Някои права са абсолютни, а някои са относителни. Например, аз имам право да се разхождам по улиците, но ако извърша престъпление, аз отивам в затвора и тогава моето право се отнема. Мога да започна да планирам терористично нападение. И, и а, резултата от това ще бъде някакво превентивно действие от страна на държавата. Така че някои от правата са абсолютни, някои са относителни. И тогава трябва да говорим за баланс. А, така че някои хора искат а, повече полицейско сътрудничество, а други искат повече защита на данните. И наистина а, е, е интересно как а, тази комисия и съвета ще разрешат а, този въпрос. Бих искал да отговоря на въпроса на Латвия. А, по този начин всички държави членки трябва да спазват Европейската конвенция за човешките права и, и това е задължително. Надявам се по този начин отговарям на въпроса. Също така чух, а, че се иска а, завишаване на изискванията за защита на уязвимите групи, като децата и жените. С това съм напълно съгласен. мога и да продължа а, по а, списъка, тъй като аз а, си записах всичко смятам, че този дебат със сигурност не е и приключил. А, благодаря. А, сега а, бих искал да дам думата и на държавния секретар по въпросите на убежището, като искам а, да я обърна внимание, че не е нужно тя да отговаря на всички въпроси, но може би е добре да даде някакъв принос към дебата, който се провежда в момента. Благодаря, господин председател. Мисля, че един от най-често задаваните тук въпроси беше въпроса за солидарността. Този елемент, солидарността, беше е, е, непрекъснато изтъкван на преден план при нашите разговори с държавите членки през септември. Както каза моя колега, ние сме малка държава в Северна Европа, но имаме голям опит с емиграцията. Е, през 2007 имахме 37 000 е, търсещи обежище. В Италия те може би са 250 хиляди. Ако а, го поставим в някакво съотношение с жителите на държавата. Бих искала да подчертая, че ние напълно съзнаваме какви са проблемите в средиземноморските държави. За тях говориха също много от вас. Тобиас Билстройм, нашият министр по въпросите на миграцията, през юни беше в Малта а, и успя да се запознае с ситуацията на място, така че ние знаем какви са проблемите. Решенията обаче не са прости. Дискусията днес отново ясно показа това. Няма прости и бързи решения. Ако някой има просто и бързо решение, моля да го сподели, ние ще му бъдем благодарни. Имаме нужда обаче от баланс, имаме нужда както от краткосрочни, така от дългосрочни мерки. Една от тези краткосрочни мерки вече се изпълняват от съвета и комисията. Това е пилотния проект в Малта. И това беше едно от заключенията на срещата на върха през юни. Бих искала, освен това, да подчертая, че солидарността може да се показва по най-различен начин. Съществуват финансови инструменти, фондове за а, бежанци, а, фондове за подкрепа на реадмисията и така нататък. Съществуват вече такива финансови инструменти. Съществуват освен това и други неща във връзка с заключените на срещата на върха през юни а именно целта да се подобрят отношенията с страните на происход и транзитните държави. Доста неща правим по този въпрос. господин Барозо и нашия министр на миграцията ще посети някои от тези страни. Нашата цел е да помогнем на тези държави да а, развият, да доизградят и да разширят капацитета си. З... За мен обаче е важно ние да работим и в дългосрочен план, ако искаме да имаме успех. А, успех. Трябва да работим в глобален план. трябва да се занимавам с основните елементи на миграцията и трябва да работим задължително с страните на происход и транзитните държави. Както вече казах, много от заложените мерки са краткосрочни. С помощта на тези краткосрочни мерки нашата цел е да решим острите, наболелите проблеми, но трябва да влезем и в дълбочина. Трябва да вземем и дългосрочни мерки, които да ни гарантират устойчивост. Много от вас засегнаха въпроса за Frontex, друг важен инструмент – когато питате за това какво може да се направи за спасяване на човешки животи, Фронтекс може да играе е, голяма роля. На срещата през септември стана ясно, че държавите членки смятат, че Фронтекс трябва да продължи да получава подкрепа. Обаче всяка държава членка трябва да има право сама да реши колко средства ще предостави на Фронтекс. Освен това имаме различни виждания по отношение на економическите мигранти. И различните мнения, които се чуха, показват колко, с колко много различни интереси трябва да се съобразим. Тук спектъра е изключително широк. Изходна точка за цялата Стокхолмска програма за нас и за комисията е е схващането, е, че добрата е, политика по отношение на обежището е, и миграцията ще бъде от полза за всички. Разумният подход към емиграцията действително ще бъде от полза във всички, както за самите мигранти, така и за държавите. И както вече казах, за нас в Европа е необходимо да се отворим към този въпрос. Шведското председателство се надява Е, шведското трудово законодателство да послужи за модел, тъй като ние имаме една много отворена е, система, един много отворен пазар на труда. Като е, при всички тези въпроси трябва да се гарантира правна сигурност. Сигурността е много важен елемент от общата система за емиграцията в Европа. Сигурността трябва да бъде гарантирана, за да може онези, които не получат право да пребивават в Европа, да бъдат върнати в тяхната родина. Това обаче трябва да почива на справедлива и сериозна правна основа. Що се отнася до правата на детето, тук беше засегнат един тежък въпрос. Знаете, че на срещата на министрите преди една седмица този въпрос също беше засегнат. В началото на следващата година ще представим план за действие. Беше засегнат въпроса и за бюрото за подкрепа. Това бюро е от решаващо значение в практическото сътрудничество, ако искаме да напредваме в практически план в създаването на обща система за даване на обежище. Апелирам към всички да продължим съвместната работа. Това а, е, съвместно бюро за подкрепа е наистина важен елемент. Пак казвам, имаше много въпроси, но за мен това бяха най-важните. Благодаря. Благодаря на двамата държавни секретари за представянията, за отговорите на поставените въпроси. Като заключение искам да ви напомня, че съгласно член 51 от а, нашия правилник е бил изпратен съвместен доклад от комисията Либе, Авко и Юри относно а, програмата Стокхолм. Така че а, все още ни предстои много работа. Ние разчитаме на вас, защото а, в интерес на прозрачността ние разчитаме на шведското председателство да добави някои важни въпроси, да бъде отговорено подробно на всеки зададен въпрос. Това ще бъде изключително полезно за нас, така че да можем да извършим своята работа качествено и на време. 12 ноември е, е датата определена за гласуване на програмата от Стокхолм в нашата комисия. След това гласуване тя ще бъде гласувана и в пленарна зала, така че ние ви призоваваме да ни предоставите допълнителни коментари, отговори и всяка допълнително изискана информация за проекта на програмата – до края на октомври. Това ще бъде изключително полезно за нас, така че да бъдем способни на време да свършим своята част от работата. Безкрайно ви благодарим. Please, dear colleagues, please be seated for the following point. Уважаеми колеги, моля, займете места. Продължаваме с точка 28 относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство. Уважаеми колеги, моля, займете места. моля да бъде заменен, тъй като е необходимо да се погрижа за някои от моите задължения. Продължаваме с точка 28, правото на устен и писмен превод. Oh, Благодаря. Мисля, че следващата точка е доклада на Сара Лътфорд по правото на остен и писмен превод в наказателното производство. Молиха ме да направя кратко, кратко представяне преди да дам думата на докладчика. Европейския парламент отдавна призовава за приемането на правен инструмент относно правата в наказателното производство. Първите опити на Европейската комисия се провалиха. Не беше постигнато споразумение през 2004 за рамково решение. В момента се обсъжда второ рамково решение, Такът преговори. То е свързано с е, един отход стъпка по стъпка с много по-ограничен обхват, а именно по отношение на правото на устен и писмен превод. Шведското председателство смята това право за приоритет и предложи да бъде прието рамково решение, както и пътна карта за засилване на правата в наказателните производства. Давам думата на госпожа Сара Лътфорд и след това на комисията и представителите на шведското председателство. Благодаря, госпожо председател. Е, свършихте части от моята работа, като направихте това кратко представяне, но ще кажа, че този опит за предложения за защита на правата на заподозрените е, по време на наказателните производства тече от 10 години. Инициативата започна през 2000-та година с съобщение за взаимно признаване на решения по наказателни производства. С това съобщение се казваше, че трябва да бъдат защитавани правата, както на обвиняемите, така и на лицата, които биват защитавани в наказателни производства. Имаше изготвена програма от мерки, в която се подчертаваше това, че съвместното признаване зависи от няколко параметри за ефективност. Един от тези параметри беше защитата на правата на заподозрените. Европейския парламент имаше една активна роля в подкрепата на, на тези механизми. Работихме по цяла серия от мерки в трансграничната работа на полицейските служби и прокурори. До този момент обаче картината не е балансирана. Липсва взаимно доверие, липсват мерки от страна на защитата. Така че Европейския парламент през 2003 година одобри резолюция възосновата на Зелена книга. Беше изготвен доклад по това. И след това беше предложено рамково решение през пролета на 2004 година. Имахме всеобхватно предложение от страна на комисията за защита на правата на заподозрените. Едва тогава в нашия доклад и резолюцията беше казано, че предложеното рамково решение е един добър стандарт. Това беше първата стъпка към една по-добра и хармонизирана система на защита на правата на заподозрените. Това предложение обаче не беше одобрено от съвета през 2007 година. Тогава няколко от членовете на съвета заявиха, че те няма да го подкрепят. Паралелно се изготвяше и резолюция. И така изглеждаше, че нещата са стигнали до задънена улица. Така че това ни причини доста проблеми. Само един пример ще дам. Последната година полицейски служител от Великобритания говореше за възможността да се връщат хора за разпит. И тъй като нямаше общи правила, това беше възможно, а според мен е недопустимо. Необходимо е да се решат проблемите с помощта на законодателен акт. Аз самата подкрепям Европейската заповед за задържане. Много са проблемите. Едната, например, е липсата на гаранция за върнати за подозрени. Мисля, че по принцип бих, всеки би подкрепил един опит да започне отново този процес. Процеса на защита на правата на заподозрените. Шведското председателство трябва да бъде поздравено за своите намерения. Картината по-настоящем е един силен ангажимент от страна на шведското председателство. Идеята е да има пътна карта, така наричаме всичко в Европа. Както и отделни рамкови решения вместо всеобхватна мярка. А резолюцията ще очертае тези пет рамкови решения, както и вероятно една зелена книга за задържане. Пътната карта включва идеята за сътрудничество в рамките на Европейския парламент. Доколкото знам, не са не е предложена консултация от страна на Европейския парламент. Така че разполагаме с тази пътна карта, с отделни рамкови решения. Не за първи път говорим за правото на устен и писмен превод. Рамковото решение е се придружава от резолюция, т.е. картинката е доста сложна. Вместо един а, всеобхватен, задължителен правен а, инструмент, ние имаме отделни рамкови решения. И първото от тях свързано с насоки, които нямат правно обвързващ характер. Това не е съвсем утопия, но мисля, че не трябва да забравяме, че а, това може би не е най-доброто, което може да се постигне. Трябва да преценим дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Това си заслужава да, да се помисли по него. Не искам да навлизам твърде много в подробности на конкретните проблеми в предложеното рамково решение, но първото е, че предложението на комисията се е приложимо единствено относно правото на устен и писмен превод в наказателно производство – Става дума само за трансгранични случаи. Това право не е приложимо за хора, които са арестувани за наказателни производства на национално ниво. Например, лица, които са временно в Белгия и са арестувани. В този случай това право няма да бъде приложимо за тях. Моля говорившата да обобщи. Така че Съществуват различни проблеми, но смятам, че степента на право на избор на държавата членка варира. Необходимо е комисията да заеме становище по въпроса дали това е най-добрият резултат, който може да се постигне или смятаме, че вероятно има по-добро решение. So the question is, is the glass half full? И, и така въпросът очевидно е дали гласа, чашата е наполовина пълна или наполовина празна. А, първа списка е госпожа Антонеско. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Това е мое, моето първо изказване. Казвам се Йоанна Антонеско. Аз съм депутат от Румъния и съм докладчик в Сянка по този доклад. Аз съм адвокат по професия и това е една от причините, поради които правата на личността за мен са приоритетна тема. Искам да приветствам факта, че Шведското председателство разглежда а, правосъдието и вътрешните работи и правата на а, личността като основополагащи. В момента а, имаме дисбаланс между напредъка в е, общото признаване на решения по наказателни дела и сближаването на стандартите. Необходими са минимални общи стандарти, за да могат да се гарантират правата на личността а, е, устния преводач представлява всъщност връзката между две страни, които не говорят общ език. Искам да попитам комисията, тъй като имаме представител на комисията, искам да попитам и комисията, по какъв начин може да окоръжим държавите членки да контролират правилността на писмения и устния превод трябва очевидно да има някакво професионално обучение за писмените и устните преводачи а, в областта на правния език. Би ли било възможно а, да имаме европейски регистър на писмените и устните преводачи, с които а, разполагаме, а, тъй като в много страни членки има проблем с своевременното намиране на подходящ преводач? Благодаря. И така, а, последния списък е госпожа а, Лопес, Рамира Лопес. А, благодаря. Аз също съм докладчик в Сянка за това рамково решение. Както вече беше споменато, рамковото решение засяга темата за решението от 2004 година, което не беше прието поради известна опозиция. След резолюцията от 2005 година отново беше повдигнат въпроса за минималните стандарти, които да се прилагат в Европейския съюз. И тъй като председателството на Съюза реши да се вземе отново с този въпрос, ние приветстваме тази инициатива. Е, като желаем да подчертаем, че става въпрос единствено за писмени и устния превод, а, като това е само една част от а, наказателната процедура. и представлява е, само едно от е, основните права, които трябва да ни доведат до е, е, един общ знаменател при прилагането на основните човешки права. Моят въпрос към комисията е а, дали някои точки които определят основните човешки права, не са а, прекалено размити. Не е ли добре, когато имаме основни документи, да даваме ясни определения и ясни процедури? Говори се за това, че всяка държава трябва да има някаква процедура. Но това е всичко. Няма никаква конкретна мярка за изработването на тази процедура. А, нито пък а, се спомена нещо за разходите, свързани с а, това основно човешко право. А, също така а, смятам, че има доста място за напредък и, и за допълнителни уточнения. Бих искал да, покажа, да поканя представителите на председателството и представителите на комисията да вземат думата. От името на председателството има две имена. Госпожа Оман. Благодаря, госпожо председател, членове на комисията, уважаеми членове на комисията. Аз се радвам, че имам възможност да представя шведските намерения по отношение на процедурните права в наказателното преследване. Искам да започна, като ви припомня, че през юни 2007 година, три години след началото на дискусиите по рамковото решение за процедурните права, а именно това е едно предложение, което беше внесено от комисията през 2004 година. И така през 2007 година се оказа, че не може да бъде постигнато съгласие, независимо от усилият на немското председателство. И се стигна до една напълно зададена улица. Така че предложението на комисията беше забравено в едно чекмедже, така да се каже. Скоро след това започнахме да се готвим за шведското председателство. Ние отрано знаехме, че този въпрос ще бъде приоритет на шведското председателство и той беше повдигнат от а, нашия министр на правосъдието. Но а, като се вземе предвид провала на първото предложение, се оказа, че трябва да се предприеме е, чисто нов подход по този въпрос. Въпрос е чувствителен за държавите членки и държавата изглежда е, <clears throat> трудно решим. Също така ние нямаме право на втори провал. Така че очевидно е, че нямаше как просто да избършваме проекта от старото предложение. Затова решихме да изготвим нов документ. Така че, по наше мнение, единствения път напред е постъпателният подход като се фокусираме върху отделни аспекти всеки път. И, и така да постигнем някаква реалистична цел. В същото време обаче ние смятаме, че подхода не е лишен от амбиция, тъй като имаме възможност задълбочено да дискутираме всеки отделен въпрос и да получим по-добърен резултат. Но за да може цялата стратегия а, да заработи, а, все пак а, ние имахме нужда от някакво рамково съгласие. Затова изработихме пътната карта. Това е едно дългосрочно политическо съгласие за необходимостта на общо европейски действия за процедурните права. Така че комисията беше поканена да даде своите предложения в областите посочени в пътната карта. А, а тези области разширяваха обхват на първоначалното предложение. Също така, пътната карта дава приоритет на тези задачи. Аз се радвам, че за тази пътна карта получихме необходимата подкрепа от всички държави. През юли ние представихме пътната карта. След няколко дни имахме рамково решение за правото на писменостен превод за, за подозрени и обвинени. И също така за ам, индивиди за, за, в а, връзка с а, Европейската заповед за арест. А, скоро след това бяха изработени практич, практически мерки за прилагането на това рамково решение. Тази комбинация от а, законодателни практически мерки, а, според мен е начина да се добави стойност към крайния документ, тъй като има някои елементи от а, документа, които определено трябва да бъдат изключени от обхвата. И така, в момента тези три документа са подложени на обсъждане в работните групи. Ние вече сме приключили а, разискванията и сме повдигнали, а, представили документите на следващото ниво. Смятам, че работата върви много по-бързо, отколкото сме се надявали. Атмосферата е конструктивна и а, държавите членки наистина искат да постигнат някакъв резултат. Така че смятам, че от 2007 година Имаме голям напредък. Ние а, проведахме консултации с съвета на Европа и поискахме а, тяхното мнение и по трите документа, които а, мнения интегрирахме в окончателните варианти. А, Съжалявам, бих искал да ви помоля да се ориентирате към заключението. Да, точно това правя. А, смятам, че пътната карта ще бъде прията на 23 октомври и че ще има политическо съгласие със същата дата, което би ни позволило да преминем към следващата стъпка от пътната карта. И така благодаря за вниманието. С удоволствие бих искал да чуя и други мнения. Благодаря за това представяне. А, бих искал да направя едно уточнение. Правилно ли разбирам, а, че Европейския парламент не е, а, че становището не е съгласувано с Европейския парламент, а е съгласувано с а, съвета на Европа. А, всъщност ние сме представили становище за съгласуване в Европейския парламент. А, а, тоест, рамковото решение е представено в Европарламента, а Съвет на Европа е получил пътната карта. Добре, значи разбирам правилно. И сега представителя на комисията ще трябва да се изкаже съвсем кратко, тъй като трябва да спазим дневния ред и така бих желал да призова за по-кратки изказвания. Благодаря, госпожо председател. Моята презентация също, също ще бъде кратка, а, тъй като и вие, и Барнеса Лотфорд, и а, представителката на шведското председателство засегнаха повече от темите, с които ще се занимая все пак искам да кажа като въведение, че а, за мен е удоволствие да представя работа на комисията по а, основните процедурни права, тъй като дълго време се занимавам с тези въпроси. А още през 2003 година, когато изработвахме Зелената книга за защита на правата, аз бях тук и имах удоволствие да видя, че а, нивото на подкрепа не е, намал... не е намаляло от тогава. А, всички ние желаем да имаме единни минимални стандарти и смятаме, че това е много важно за работата на механизма на взаимното признаване. Едно проучване на въпроса за взаимното признаване от страна на университета на Брюксел посочва, че има пълно единодушие от а, всички практикуващи, че трябва да има пълно а, а, трябва да има минимални стандарти за процедурните права. По отношение на пакета от мерки, наистина а, имаше известна опозиция от страна на членки, които споменаха, че Европейската конвенция е достатъчен документ и че няма друга юридическа база, на която да се работи. Това до някъде е вярно, но ако погледнем съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, ще видим, че има много нарушения а, тъй като Европейската конвенция не е специално изготвена за справяне с проблема на взаимното признаване. Така че а, ние сами видяхме, че пакета от мерки за процедурните права нямаше как да бъде приложен в целостта му. И за това решихме да го разделим на отделни стъпки тъй като от една страна имахме общо политическо съгласие а, за пакета, но когато една държава имаше проблем с една единствена мярка, то тогава а, тя блокираше целия пакет. И така, а, наистина смятам, че а, това, което представи шведското председателство за ход на преговорите е вярно и че преговорите са конструктивни. Смятам, че относно превода има една формулировка, която казва, когато възникне правото. Смятам, че това а, е казано доста ясно в а, текста, но могат и да се окажат наистина конкретните случаи, когато възниква правото на устен или на писмен превод. Мисля, че се казва точно кои документи трябва да бъдат подлежат на писмен превод и смятам точно кога възниква правото на устен превод. По отношение на плановете на комисията, мога да кажа, че след приемането на мярка А ще имаме политическо решение до края на октомври и ще можем да започнем работа по мярка Б, а именно а, правото на информация, правото на информация за вида на обвинението. Следващата мярка е мярка С, юридическа помощ и юридически съвет а, мярка Д е правилна комуникация с външния свят по време на задържане, включително с консулски власти и така нататък. А, съжалявам, че не мога да спазя определеното ми време. А, но искам да приключа. Следващата мярка е защита на уязвими заподозрени. И така, искам а, накратко да спомена дали мерките, за които говорим, ще се отнасят и до местните наказателни производства. Да, това е така. Ще засегнем както производства, местни производства, така и производства по Европейската заповед за арест. Смятам, че това определено ще бъде обхванато от окончателния документ. По отношение въпроса на госпожа Антонеско а, за точността на превода, мога да кажа, че е, е, ние възнамеряваме да приемем нов подход. Т.е. да имаме законодателно предложение и да имаме необвързваща резолюция. Смятам, че това е подходящо, тъй като където а, няма начин да постигнем съгласие между държавите членки, ние може да създадем една резолюция за добри практики, а, който да бъде механизъм за взаимопомощ между страните, както по отношение на консултациите, така и по отношение на някаква финансова подкрепа. В тази резолюция ще се включат и разпоредби за акредитация и регистрация на преводачите, ще се иска, ще се поощрява поддържането на регистър на квалифицирани преводачи в държавите членки, особено където има общ език. Така че смятам, че тези нови инструменти ще бъдат предоставени на разположение на властите в съответните държави, които ще имат достъп до всички регистри. Именно това ще залегне в, в окончателния текст на резолюцията, с което смятам, че успях да отговоря на въпросите и а, приключвам за да спазя разписанието. Благодаря. Благодаря. Благодаря, че отговорихте на въпросите. Сара, искате ли думата? Да, съвсем накратко. Благодаря за изразената подкрепя, подкрепа. Благодаря на комисията. А, очевидно не бях прочела правилно член първи. Не бях наясно, че са покрити всички наказателни производства, освен производствата по Европейската заповед за арест. Ето защо радвам се, че бях поправена по този въпрос. Все още смятам, че има проблеми с постъпателния подход. Много е трудно да се въведе това предложение. То се сблъсква с мерки по правна помощ и консултация, например писмата за информиране как някой ще знае, че има право на устен или писмен превод? Не трябва да забравяме и лицата в неравностойно положение и специалните мерки, свързани с тях. Относно пътната карта, благодаря, госпожо председател за това, че отбелязахте, че въпреки формулировката за сътрудничеството с парламента, тук не се говори за консултации. С нас ние не сме били помолени за консултация. Ще помоля за становище от страна на съвета на Европа. Това много би ни помогнало. Някои от е, ораторите засегнаха въпросите на сътрудничеството. Това обаче би могло да ограничи нашите амбиции, свързани с процесуалните права. В пътната карта се говори, че комисията трябва да разгледа и да изготви една зелена книга за задържането, както и за гаранцията. Не съм сигурна Виждам каква е идеята за индивидуалните рамкови решения за всяка част от пътната карта, както и за новите гаранции, които ще получим. Въпреки това, признавам, че е необходимо да започнем. Можем само да съжаляваме, че някои държави членки не виждат проблемите, с които всъщност се сблъскват. Необходимо е да се изготви една всеобхватна програма за защита на правата. Моите ограничени контакти с адвокати в Обединеното кралство доведоха до това да разбера, че има много оплаквания, свързани с Европейската заповед за арест – и за липсата на съблюдаване на основни права в държави членки. Благодаря, казва председателката. Съвет е определил или по-скоро изискал краен срок в който е, Европейския парламент да предостави становището си. Това е 17 декември. Мисля, че можем да включим в протокола, че е, Европейския парламент ще изпрати становището си. И така продължаваме с следващата точка. Извинявам се, че ще се наложи след 10 минути да тръгна. Не бях предупредена, че ще бъда председател на заседанието, ще трябва да бъда заместена. Продължаваме с трансфера на производства по наказателни дела. Тази сутрин назначихме госпожа Бенова като докладчик. Тъй като тя отсъства, ще я замести господин Морас. Искате ли да се изкажете на този етап или най-напред предпочитате съвета да представи въпроса? Така че мисля, че госпожа Вебер ще се изкаже. Моля, бъдете кратка и само обобщете. Мисля, че всички имаме интерес да свършим на време или дори по-рано. Имате думата, госпожо Вебер. Благодаря. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Само по трансфера на производствата няма обща законодателна рамка на европейско ниво. Няма процедура за извършването на трансфера на производства. Така че подхванахме тази инициатива, подкрепена от 16 държави членки. Идеята е да се създаде система, законодателна рамка обща за държавите членки, която да увеличи ефективността в извършването на тези производства по едно и също време при спазване на правата на жертвите и на обвиняемите, така че ще се опитаме да създадем ефективна система, която в същото време съдържа инструменти за защита. Това беше кратката ми презентация. Винаги мога да взема отново думата, за да отговоря на въпроси. Благодаря. Винаги се чудя защо международната престъпност работя абсолютно гладко, без всякакви проблеми с компетентността или с езиковата бариера, а ние трябва години да се борим, за да видим как да се борим с тях. Ами, сигурно те нямат нужда от превод. Пък, може и да имат. А, ще се опитам и аз да бъда кратък съжалявам, че основният докладчик по темата не е тук. Смятам, че рамковото решение за конфликтите на производствата и избягването на принципа на двойното осъждане е нещо много важно. А, ние вече прогласувахме доклада а, Вебер тази сутрин. А, новото предложение до някъде се припокрива в обхвата си. Така че изглежда, че ще трябва да рационализираме предложението си, а, което е не е на госпожа Бенова и останалите докладчици в сянка. А, колегата в даното, ако може. Представители на а, а, бих искал да кажа, че нарастването на международната престъпност а, наистина ни сблъсква с все повече случаи на двойно осъждане и трябва а, да изработим такова решение, при което едно престъпление да с... да се процедира само в една държава. Също така има и още а, три интересни въпроса. Първият въпрос е, че може би няма законодателна рамка, по която ние да работим, но ако имаме международно съгласие и то страна 16 държави, а, а, мисля, че трябва много да а, внимаваме дали няма да изработиме някаква принудителна мярка, която да принуждава една или друга страна да действа по даден случай. Погледнете член 13. Страната, получаваща заявката, трябва да отговори на изпращащата държава и да поиска отнасяне на престъплението към собствената си до юрисдикция в определен а, срок. Или по-скоро се казва бързо, но не се казва срока. А, има обаче определени причини, които е, определена държава, при които определена държава може да откаже заявката и смятам, че е, системата няма да бъде одобрена от много държави, тъй като е, възниква въпроса за е, суверенитета и компетентността. Смятам, че трябва по практически начин да засегнем въпроса за разрешаването на конфликтите а, тъй като за момента не съществува готово решение. И също така бих искал да насоча вниманието ви към член 4, а, когато се говори за съдебни власти, трябва да се има под, под внимание, че някои власти в една държава се смятат за съдебни власти, а в друга не. Е, така че просто искам да ви обърна внимание на тази точка с оглед на бъдещите дебати, тъй като този текст има нужда от подобрение. Госпожа Самарин, от страна на комисията, ако може бързо да отговори. Благодаря, госпожо председател. От страна на комисията е, е един кратък коментар – а, смятам, че инициативата трябва да е в ръцете на държавите членки, а, тъй като имаме дупка в законодателството по отношение на сътрудничеството в съдебната област. Така че а, ние поддържаме това предложение до толкова, доколкото то съдържа добавена стойност тъй като ще бъдат създадени общи критерии за всички държави членки. Към момента не всички държави са ратифицирали Конвенцията на Съвет на Европа и определено е, съществува нуждата от един нов инструмент. Също така смятам, че Европейската комисия винаги е подчертавала нуждата от специални правила и конкретни срокове. Това сме го подчертавали нееднократно. Също така сме променили член 13 и формулировката, за да може да се изясни в какъв срок точно трябва да се получи отговор на заявката. И в това се изразява добавената стойност от наша страна, тъй като наистина времето за нас е критично. И в този смисъл аз подкрепям предложението съответния член да се запази без а, допълнителни уточнения. Доколкото виждам, 17 декември е крайния срок а, за произнасяне от страна на парламента и се надявам госпожа Бенова да е тук. Тогава. а, тъй като до сега бях заместващ председател, бих искала да поканя доаена на тази зала а, да председателства вместо мен. Ние естествено никой не казваме най-възрастния. it's uh, quite a... Е, а, наистина, изненадан съм от предложението да председателствам. А, но а, нека да преминем към а, точка 31. Европейска мрежа за превенция на престъпността. Нека първо да чуем а, шведското председателство, а после представители на комисията. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. Може би не е толкова кратка, колкото и колегите преди мен. Но ще се опитам да представя инициативата на 11 държави членки. Тази инициатива е свързана с една оценка на съществуваща мрежа за превенция на престъпления – която оценка посочи определени слабости в функционирането на мрежата. Така че нашата страна, заедно с още 10 държави, реши да а, подобри а, работа на тази мрежа, за да може европейската мрежа за превенция да заработи колкото се може по-скоро. Нашата отправна точка е свързана с три въпроса. Подчертаване на ролята на държавите членки в мрежата, тъй като тази мрежа е създадена именно за тях. Приносът на държавите в работата на борда и на мрежата наистина може да бъде подобрен. На второ място ние призваваме към концентриране на работата на Европейската мрежа за превенция за добавяне на определена стойност на ниво Европейски съюз. И на трето място а, ние се опитахме да намерим някакво решение за секретарията, а, чиято работа беше посочена като слабост по време на оценката. И така, това са трите опорни точки на нашето предложение, което се обсъжда в работните групи на съвета в момента. Благодаря. Сега представ... представители на комисията. Благодаря, господин председател. Миналата година комисията не се възложи едно основно обследване на работата на мрежата. В резултат на това ние разполагаме с сериозен доклад, с конкретни препоръки. Имаме удоволствието да кажем, че председателството е взело под внимание тези препоръки а, все пак окончателната позиция а, на комисията трябва да се изработи от а, колегията през октомври. Все пак, а, естествено, с оглед на окончателното одобрение, а, можем да кажем, че комисията най-вероятно ще одобри възлагането на обществена поръчка във връзка с за работа на мрежата, за което сме заделили и определено финансиране. По отношение на консенсуса за текущия текст, където се иска финансиране на мрежата под формата на един грант, комисията смята бързо да изработи схема за такова грантово финансиране и, и за да бъда толкова кратка, колкото и колежката преди мен, искам да кажа, че нямаме нито бюджетни, нито правни пречки да приемеме текста, който се предлага в момента в света. Благодаря. Благодаря за яснотата. Сега давам думата на докладчика Соня Алфано. Grazie Presidente, grazie alla Presidenza svedese e alla Commissione. Dunque, io ho ascoltato sia le criticità messe in evidenza dalla presidenza svedese che quelle insomma della Commissione. La presidenza svedese ha detto che comunque... Благодаря. Чух изразените критики, както и а, становището на шведското председателство и на комисията. А, изразеното становище, че държавите членки трябва да имат по-голяма яснота. Комисията уточни, че не съществуват юридически и економически проблеми. Точно обратното бих казала. Не чух нищо за това, но що става дума за слабостите? Може би не съм изтълкувала правилно прочетеното относно отговора на европейско ниво. Това е структура, която е създадена единствено за харчане на пари и тези пари трябва да бъдат оправдани. Според мен мрежата никога не е била в състояние да работи ефективно. Има секретариат, в който работи само един човек и една изследователка на непълно работно време. Но за да работи действително превентивно и да има смисъл от тази работа, това изобщо не е достатъчно. Има също така един форум, който обаче има много малко заседания. Е, има много малко заседания през 2005, след което нищо не се е случило. А, аз имам още едно друго неприятно впечатление. Превенцията за предотвратяване на престъпността някак си се поставя на второ място след превенцията на тероризма. А, бих искала да кажа няколко неща, които ще ни помогнат да разберем какво е значението на престъпността и то по-специално на организираната престъпност. Всички знаем, че тероризма представлява голяма заплаха за страните членки, изобщо за страните навсякъде по света. А, ежедневно обаче виждаме, че организираната престъпност а, е организираната престъпност е навлязла в много институции, в много страни членки. Преди малко говорихме за нарушаване на правата на човека но когато говорим за емиграцията, например, трябва задължително да не забравяме, че имаме и трафик на хора, който се извършва от организираната престъпност. Трафика на наркотици също са и прането на пари също се извършват от организираната престъпност. И ако Европа дава на тези тежки проблеми подобен отговор, той е безсмислен. Аз искам да попитам колко струва тази мрежа, какво е направила мрежата и какъв е бил нейният принос за предотвратяването на престъпността през последните години. Какви срокове са предвидени за приемане на предложението, как изглежда въпроса с финансирането на мрежата. Имаше много съмнения, много дискусии. Аз искам да знам как съвета и комисията решават този проблем, съобразявайки се с правилника за бюджет. Съвета е натоварил с администрацията външна агенция. Искам да знам какво става по този въпрос, как конкретно ще работи мрежата. Европейския парламент изиска да се, да се разшири сферата на действие и да се включи и организираната престъпност. Искам да разбера защо това беше игнорирано. И още нещо. Защо работата на тази мрежа е тайна? Ние много искаме да знаем какво е постигнала тази мрежа, за да се отървем от нашите съмнения относно ползата от съществуването й. А, и мисля, че тук е възможността да върнем доверието в мрежата и след като имаме такава възможност, нека да използваме. Thank you. Uh, благодаря. Аз съм докладчик в Сянка от НП по този въпрос. Ще се радвам да работя с съвета и комисията и госпожа Анфано. Искам само да изясня нещо относно това решение. Става дума за предотвратяване на престъпността. Не става дума а, за това, че а, някой мен, например, ме информира, че някъде ще се извърши престъпление и аз а, информирам мрежата за това. Беше зададен въпрос каква е добавената стойност и защо мислим, че този път подхода ще проработи. Според мен този подход е доста слаб. Благодаря. Uh, Госпожа Вебер, моля. Thank you very much. Mm... Благодаря. Ще започна отзад напред и ще отговоря на последния въпрос. Защо мислим, че този път ще проработи този подход? Мисля, че целият процес на дискусии какво представлява Европейската мрежа за предотвратяване на престъпността, какви ще са ползите от нея. Беше полезен за държавите членки. Беше полезно това, че беше съживена тази мрежа и самата дискусия. Разбира се, никой не може да предскаже дали този път подхода ще проработи, но мисля, че самото упражнение беше много полезно. Държавите бяха активни в дискусиите на Европейската мрежа за предотвратяване на престъпността и ние сме изключително оптимистични относно резултата от това решение. Относно въпроса за тайнствеността по отношение на мрежата – трябва да призная, че самата аз не съм сигурна, че разбирам въпроса. Мрежата не е тайна. Тя се състои от членове представители на държавите членки и разбира се, членовете от мрежата комуникират помежду си и пред, могат да представят работата на самата мрежа. Вероятно това е нещо, което би могло да се подобри а именно комуникацията. Това беше един процес на ревизиране на е, решението на съвета, който сам по себе си беше полезен и се надявам, че ще допринесе за една по-голяма прозрачност на работата на мрежата. Благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия, казва председателя. Благодаря, господин председател. Ще се съсредоточа върху въпросите на докладчика за финансирането. Комисията през последните две години разпредели 180 000 евро за функционирането на мрежата и най-вече за организирането на конференцията по най-добри практики и предотвратяването на престъпността. Тези два проблема имаха за цел мрежата да има по-голяма прозрачност в своята дейност. В бюджета за 2010 година сме разпределили 900 000 евро. Все още обаче това трябва да бъде прието. 9 октомври е определения краен срок. Тези средства са разпределени под обществена поръчка. Няма да навлизам в правни подробности, но най-важното последствие от финансирането по този начин ще бъде това, че дейността на мрежата ще бъдат финансирани изцяло от средства на общността, т.е. няма да се изисква съвместно финансиране от страна на държавите членки. Ако Лисабонския договор влезе в сила, комисията ще остане официално отговорна ние планираме своите е, функции. В комисията ще има лице, което ще представлява секретарията. Броя на служителите ще бъде увеличен на 3 или 4. В момента се, предвижда, и, се предвижда и безвъзмезно финансиране, което означава, че държавите членки ще трябва да намерят начин да финансират съвместно и да допринасят за финансирането на мрежата, защото едно безвъзместно финансиране не би било достатъчно само по себе си. Комисията ще бъде наблюдател на работата на Европейската мрежа за предотвратяване на престъпността. Тя няма да може да участва в дискусиите за, за създаването на мрежата, но въпреки това ще може да допринася по същество към дискусиите, свързани с инициативите по политика за предотвратяване на престъпността. Благодаря. Uh, не знам дали докладчика иска да се произнесе отново. А, да. А, ш... Моето изложение ще бъде кратко. И, искам да кажа, че а, не става дума просто за работа на мрежата, а за ефективната работа на мрежата. Когато а, когато говорим за трима и четирима души, които се занимават с превенцията на престъпления в цяла Европа, не смятам, че това е реалистично. по-скоро смятам, че тази мрежа трябва да се поддържа от държавите членки посредством подаването на данни от а, разследвания и запитвания. Тъй като няма начин трима души да се занимават с превенцията на престъпността по принцип. И затова искам да подчертая, отново и отново, че ние имаме 27 държави членки, а, които трябва да работят заедно. И така при най-добрия случай а, ние трябва а, наистина да се замислим как да накараме мрежата да функционира. А, и не знам защо до сега ние не сме виждали резултат от дейността на мрежата ние в парламент. А, благодаря. А, аз самия вярвам, че парламентът трябва да бъде убеден в. Е, ефективността на предложението и че ще трябва да продължим дискусиите. А, да, а, доколкото разбирам, все още нямаме крайен срок а, за тези дискусии. И затова може да приключим обсъжданията. Следващата точка е отложена, а именно коригирането на основните заплати в Европол. По отношение на другите въпроси също нямаме мнение, така че закривам заседанието.